Мистер, мистер. Господин председател, дами и господа депутати, първо бих искал да изразя моята благодарност за възможността да взема думата пред вас в Дума на европейските народи. Радвам се, че можахме да обсъдиме въпроси, които са от огромно значение за европейците. Здравеопазването, здраве, здравеопазване, здрав, здравословния начин на живота, безопасността на храните трябва да присъстват в всички области, сектори. Ние сме онези, които трябва да в Европа, предвид нашите стандарти, да посочваме правилния път, по който да тръгнат всички. Мога да кажа, че Европейския съюз е най-големия пример, най-добрия пример за отношението към хората след войни, след страшни болести. Стандартите на здравеопазване и безопасност на храните в Европа са най-добрия пример за следване от част, от останалата част от света. Като политик трябва да кажа, че всички цветове, които виждаме тук, зелено, червено, жълто, синьо, са отлични за здравето на хората. Там и господа, за мен бившия депортиран литуанец и лекар за, и депутат, за мен е здраве, за мен е радост, че съм тук. Нека да кажа нещо, така една а, смешка. Аз за това съм мечтал, когато едно време бродех из тундрата в Сибир, но това е в рамките на шегата. Е, истината е, че аз е, винаги съм смятал, че трябва да помагам на хората да живеят по-добър живот. Това съм правил до сега и ако бъда е, назначен за комисар, ще помогна на хората да подобрат живота си. Мисля, че само в сътрудничество с вас ще можем да постигнем обаче осъществяването на тези цели, които сме си поставили. Вижте тук в хартата на основните права, член 16, алинея, алинея 9. Тук а, виждате, това е предложението, което аз направих по време на заседанията на Европейския конвент. Равноправно справедливо, справедлива ротация, но справедливостта и равноправието трябва да продължи и в другите области храна, здравеопазване. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар за това, че отговорихте на нашите въпроси и за това, че спазихте ограниченията в времето в тази система пинг-понг. По някои теми определено имаше, имаше нужда от повече време, за да навлезем повече дълбочина, но това са правилата, които са ни зададени и ние ги спазихме в това е, изслушване. Както и вие отбелязахте, искам да, отбе, да отбележа, че ще се проведе стане на координатори за оценка на изслушването. След това с е, координаторите ще направим оценка. Благодаря на всички за трудничеството. Извинявайте, че няколко пъти ми се наложи да използвам чукчето, но трябваше да спазим графика, така както предвижда правилникът. Благодаря, ще се видим по-късно.